твърдение. Компетентните органи на Гръцката република поискаха да се свали парламентарният имунитет на Георгиус Христов, за да започне наказателно преследване срещу него. Това искане ще бъде отправено пред правната комисия, която е